най-отдалечените региони и синергиите между отделните политики и Хоризонт 2020 приехме и общата линия за срещата между парламентите, между парламентарната среща по време на месец ноември. Общата тема ще бъде справянето с бъдещите предизвикателства пред кохезионната политика. След няколко минутки ще започнем гласуването. Надявам се, че всички колеги ще дойдат за да гласуват. Сега ще направим проверка дали имаме кворум. E Мисля, че ЕНП са в трудна позиция, защото няма представители на ЕНП в залата. Освен всичко друго, Ламбърт май си е забравил картата. So uh, I am not going to be helped. Ah, what happens here? Francis? <laughs>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 Now we can start. now they just discover they have no cards. Can, we, can I just ask you to check whether you're... Ако може само да ви помоля да проверим дали е точен броя на картите в апаратите за гласуване и дали уредбата работи. I think Miguel is not yet in place. Uh, the, uh, you can come here? Or, oh, no, it's okay, it's okay, it's okay. okay. Uh, dear colleagues, we open the vote. Уважаеми колеги, сега ще гласуваме само за да проверим дали картите работят. Проверка на картите, ако може всички да пробват дали картите им работят. Uh, Господин Ван Нистелрой. Извинявайте, само в един случай, случай е сега си, забравих картата. Дали може да ми броите гласа? Да, добре, ще броя вашия глас с вдигане на ръка. Мигел ще гледаш ламбър през цялото време. Нека да започнем. Сега започваме с Луиш Пауло Алвеш. We will have to... So we will, we will look. Your card is not working. И вашата карта не работи, така ли? А, мисля, че картата ми не работи. Не знам дали може да стане както на пленарното, да дойде техник или не може. Might take half an hour, I will see. And now it's working. The yeah, but the colleagues do not have, uh, not every slot is working. Ah, so still I would like to, to suggest that if... Нека да предложа, ако не ви работят картите на съответната машинка, може да пробвате на друго място. Днес е много трудно. Може ли всички да запазят тишина и да започнем гласуването? Луиш Алавреш, компромис първи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7, за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на друга страница. Компромисно второ, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно пето, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. По неизвестни причини отиваме на последната страница, изменение 59-то. Страница 7, 59 За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялото становище сега. Електронно гласуване. Начало на гласуването. И всъщност само на Ламбер не му работи картата, така че добавяме гласа на Ламбер. А и на Роса също. Тоест, двама души още за. 35 гласа за, 4 против. Готово. So now we go to... Сега преминаваме на точка 11. Рика Пакаринен за директивата отново, относно качеството на горивата. Започваме с изменение 42. Има устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Гласуваме по това изменение. 42, както е изменено. За. Против да направим проверка по 42-ро начало на гласуването. Край на гласуването трябва да добавим 2 гласа, 20 е против, 18 за. Роса, ти против ли си? Против си. 21 гласа против. Отхвърля се. Изменение 41 за Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка по 41-во начало. Край на гласуването. Отхвърля се категорично, дори да не добавим двата гласа. Изменение 43-то за, против. Мисля, че има същото мнозинство против, но нека да проверим начало. Отхвърля се. Отиваме на изменение 44-то с осно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Гласуваме. За, против. Трябва да направим проверка. Много по-трудно е сега. Мисля, че тук разликата е доста по-малка. The vote is closed.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 на 16. 12 изменение за. За. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Правим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 21 на 16. 46-то изменение за. Против. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. Компромисно първо за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до точките от преамбюла. 22 изменение за против. Правим проверка по 22, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 26 на 13 гласа. Първо изменение за. Първо изменение за. Против. Правим проверка по първо изменение. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Роса против ли си? Отхвърля се 18 на 20 гласа. 23-то изменение за против. Всъщност, извинете. No, well, it's, it's late. The, the previous vote is finished. Предишното гласуване приключи край но така или иначе беше отхвърлено и без Роса. Беше 18 на 19, добавих 2 гласа. 23-то, ако е за, против. Нека да направим проверка по 23-то. Край на гласуването. Приема се. Роса, как гласувахте Ламбърт за? Значи се приема. Приема се. 22 на 18. 24-то, тук имаме разделно гласуване. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за. Про... Нека да направим проверка по втората част, бързичко. 24 втората част, начало на гласуването, край на гласуването и се отхвърля. Компромисно трето. Тук имаме също разделно гласуване по първата част на компромисно трето. Кой е за, протива част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно четвърто за, против, приема се, нали така? Мисля, че се приема. Компромисно пето за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по компромис Пети. Може да започнем и втор, а, втората част от заседанието по-бързичко. Дали може някой да предупреди представителите на комисията да подърнят, защото вървим доста бързо. Проверка по компромис 5, начало на гласуването. Край. Приема се с голямо мнозинство. Не знам, кой искаше да се прави проверка тук? Четиримата, които бяха против, явно те са поискали. А искахте да направим проверка по предишното. Ами много късно се обадихте. Не, прекалено късно. Добре. 31 изменение. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис за. Против. Въздържали се, приема се. Вие сте за компромис 6. По компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега отиваме на 33-то с устно изменение. Някой против? Няма. Така че гласуваме по 33-то за. Против? Въздържали се? Приема се. 6 за. Нека да направим проверка по 6 изменени. Моето усещане е, че координаторите днес не са в най-силната си форма. Не ви следват просто в това, което им показвате. It's against, so it's <laughs> отхвърля се, отхвърля се. 34-то гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим по 34-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 35-то за. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим по 35-то. Проверка.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 Край на гласуването. 34 гласа за. Приема се с голямо мнозинство. Сега преминаваме към екоинновациите на Йенс Нилсон. Започваме с изменение първо за против. Нека да направим проверка по изменение първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Още два гласа за, 19 на 20 гласа отхвърля се. Компромисно първо за, против въздържали се, приема се. Трето за, против. Нека да направим проверка по изменение трето. Може да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Четвърто за. Против въздържали се. Приема се. Пето за. Против въздържали се. Отхвърля се. Шесто за. Против въздържали се. Отхвърля се. Седмо за. Против. Правим проверка по седмо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение за. Против въздържали се. Приема се. Девето за. Против въздържали се. Приема се. Десето за. Нека да направим проверка по десето. Десето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Извинявайте сега, Роса и Ламбард, вие сте за. Тоест 20 на 18 гласа приема се. Приема се. Мисля, че приключихме с гласуването. Сега гласуваме окончателно по проекта становището. I, I didn't manage. Could you... Ah, it's open. It's No, no, no, still, they are very slow. No, not everybody wants to vote. Явно не всички искат да гласуват. Край на гласуването приема се почти единодушно. So now is, uh, we can, we can uh, Maria, can... Мария, дали може да разгледаме сега вашата точка? Добре, Йосиф е тук господин Тойрер. Уважаеми колеги, дали мога да ви помоля за минутка внимание? Точка 14 на Мария Иригоен Перес за повторната индустриализация на Европа. Дали може колегите, които работят с Микал Тойрен и Карима Дели, или Олдрих, дали може да ги информирате, че сме тук. Но в случай, че не са дошли за гласуването, може би не са тук. Господин Власък е в Прага, Йосиф е тук, така че нека да започваме. Мария. Много благодаря. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Знаем, че в економическите и коню и социални конъюнктурни обстоятелства, като днешните, Европа има нужда повече от всякога да съживи индустриалната си мощ, за да се превърне отново в лидер в автомобилостроенето, самолетостроенето, космическите изследвания, и лекарствената фармацевтична промишленост. Това продължава да бъде водещо начало за постигане на устойчивост. Така или иначе обаче всички тези сектори също страдат от економическата криза и това се отразява на 10% намаляване на производството, както и загуба на около 3 милиона работни места и индустрията губи своето място за сметка на услугите и остава само на ниво 17% от БВП. Така че ние, се, ние сме особено благодарни на комисията, която се стреми към възвръщане на 20 поне процента за тези сектори. Економическите и финансови условия се отразяват и на задълбочаване на различията в Европейския съюз, що се отнася до конкурентно способност, производство, производствена мощност. Това на свой ред застрашава териториалната и социална кохезия. Следователно, борбата за реиндустриализиране на Европа се извършва чрез съответните финансови ресурси и чрез съответните целеви политики. Индустриализацията е синекванон условие за отговор на устойчивостта в енергетиката, в борбата с климатичните изменения. За да можем да постигнем това реиндустриализиране на Европа и на нейните региони, е необходимо да имаме структурни, солидни структурни фондове и солидно-структурно европейско финансиране. Конкурентно способността е част от националните програми и заема водещо място там. Тези национални програми, тези национални стратегии също се занимават с ресурсите за финансиране, включително на просветата, образованието и новацията, както разбира се и на данъчното облегчаване на доходите, както и поощряване на участниците в този процес на първо място сред тях на предприемачите и на малките и средни предприятия. Освен това, стратегиите, които целят да подкрепят специализираното новативно познание, са сред нашите централни приоритети. Именно за това тези специализирани, и интелигентни стратегии, които се основават на спецификата на регионите, ще постигнат в крайна сметка повече конкурентоспособност за регионите, за да могат да се използват в крайна сметка по-ефикасно, по-рентабилно фондовете, с които разполагаме. И накрая искам да подчертая, че заемите, субсидиите, гаранциите и другите финансови инструменти за подпомагане финансиране трябва да бъдат освоявани по-мъдро, за да може в крайна сметка достъпът до финансиране да отговаря на условията на всеки конкретен случай. Също така, ролята на публично-частното партньорство следва да бъде по-стабилна, по-солидна. Това може да се постигне чрез е социален и економически подход. Разбира се, има и други идеи, които бих искала, би ми се искало да мога да включа, но знаем, че становищата са ограничени като брой редове, в които могат да се разпишат. Затова реших да приключа до тук. Бих искала Разбира се обаче да включа и нещо свързано с синергизма между кохезията и индустриалната политика, но нямаше възможност. Затова изоставих идеята. Срокът за изменение изтича утре на 21. Докладът ще се гласува тук в комисията на 11 юли, а на 19 септември в ИТРЕ нормално, нормалното развитие на събитията би означавало гласуване в пленарна зала през октомври месец. Очаквам сега вашите бележки. Благодаря. Мария, now I understand Йосиф. Благодаря. Мария Йосиф Матула има името сега. Думата сега от името на НП. Е, Много благодаря. Реиндустриализацията на Европа като инструмент за конкурентоспособност и устойчивост е изключително предизвикателство, особено с оглед на е, економическата криза, в която се намираме в момента. Това е резултат от стартирането на пакта прият през юни месец 2012 година за съживяване на економическия ръст в Европа. Реиндустриализацията се явява именно локомотивът на, това, на този процес. Същевременно, по този начин ще разкрием нови работни места и ще съживим економиката като цяло. Европейският съюз трябва да продължава да влага капитали в технологията. Това ще ни даде повече конкурентоспособност в бъдеще. Освен това, енергетиката елект... и цените на електричеството следва да бъдат обект на нашето внимание също така, защото напоследък отбелязаха ръст от около 27%. Бъдещето на индустриалната политика е сред нашите е, грижи и по-специално инвестициите, инвестиции в устойчивост. Можем да помислим за, ново, за новативните сектори, като интелигентни продукти, екологични сред, превозни средства и така нататък. Нанотехнологиите, биотехнологиите е, са част от е, тази екологична индустрия, екологична економика, която отново ще ни поставят сред предните места в световните ранглисти. Малките и средни предприятия биха били гръбнака на този процес, поне според мое, вижда, според мое, не, по мое мнение и ви приканвам да участвате с изменения. Благодаря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 на промишлеността вън от Европа. Има също промени според е, екологичните изисквания. Някои промени се дължат и на промяната в поведението на гражданите в тяхното ежедневие. Промените на европейски ниво като цяло съществуват и ние трябва да адаптираме да се адаптираме към новата ситуация. Реиндустриализацията на Европа изисква на първо място да се въведат стимули, например зелени новаторски решения и въвеждането на най-добри практики. Ние сме обсъждали въпроса за екологичното новаторство многократно. Но трябва да бъде по-добре разбрано от обществото и да има повече инвестиции в тази област. Колкото повече зелена енергия произвеждаме, колкото повече екологосъобразни производства имаме, толкова по-голямо ще е приемането на тези мерки от страна на обществеността. Затова нека да говорим за зелена реиндустриализация, въвеждането на различни биорешения, нова стратегия, за индустрията в Европа. Разбира се, не са инвестиции, но те трябва да бъдат съчетани с създаването на работни места. Това трябва да се подчертае, за да може промишлената дейност да допринася за справяне с проблемите с безработицата, които изпитваме в момента. Това са инвестиции от важен характер, но те трябва да вървят ръка за ръка с създаването на работни места. За съжаление, на този въпрос не беше обръщано достатъчно внимание до сега. Господин Кели има думата. Благодаря. Това е изключително важен доклад. И ако можем да изпълним това, което е заложено в него, със сигурност ще постигнем успех. По различни съображения Европа загуби своята конкурентоспособност и промишлените предимства, които имаше. Необходими са нови предложения, нови инвестиции и ако се създадат верните условия, ще има повече приток на инвестиции към Европа. Ние се нуждаем от а, екологосъобразна реиндустриализация. Нуждаем се от повече с енергия, от повече подкрепа. И в частност, тук имам предвид и образователните аспекти, технологичните нововедения трябва да са тясно свързани с новите тенденции, също създаването на малки и средни предприятия, на инкубатори за разработването на нови решения. В понеделник и вторник бях в Берлин и там се запознах с конкретни примери за връзки между университетите и такива инкубатори, които допринасят за създаването на малки и средни предприятия и за растежа. Такива синергии и практическата политика през последните години е довела до създаването на 468 малки фирми. Само 10 от тях са прекратили съществуването си, не са успели. Ние трябва да видим какво действа, какво има успех в други области и да приложим и на други места тези решения. Това ще бъде възможност за нас, за да се възползваме от предимствата на Европейския съюз. Нуждаем се от повече работни места и от растеж, но трябва първо да се създадат условията, за да се случи това. Мария Терес Санчес Смит, но първо госпожа Манеско от името на Оджи. Искам да поздравя докладчика за доклада. Той е изключително важен. И то не е само сега в време на криза. Той е важен и за бъдещето, за бъдещата економика на Европа, за нейната конкурентоспособност. Когато разглеждаме мерките и действията, които трябва да се предприемат за постигнането на целите на стратегия 2020 за растеж, за работни места, за конкурентоспособност, ми се струва, че това е добро действие, което следва да се предприеме от държавите членки и че трябва да положим усилия в тази посока. Някои инструменти, които могат да допринесат за реиндустриализацията, са свързани с финансите, нови инструменти за а, насърчаване финансово на конкурентоспособността, нови финансови инструменти, които могат да бъдат подкрепени от Европейската инвестиционна банка, а, както и от комисията, от структурните фондове. Има научни и развойни дейности, които могат да предадат добавена стойност на всичко това. Необходима е специализация, трябва да се окаже силна подкрепа на малките и средни предприятия. Кели вече спомена, че трябва да има ангажиране на местно и регионално ниво, защото е необходима повече координация, повече подкрепа за малките и средни предприятия на местно и регионално ниво. Също е необходимо образование професионално обучение, по-добра координация между научните центрове и частния сектор, за да има тясна специализация, да се реализира огромния потенциал на научните изследвания в частния сектор, в промишлеността и да допринася за създаването по този начин на работни места. Това е важен доклад, и сега в контекста на новия пакет, на новия програмен период, читам за изключително важно да се фокусираме в тази посока, тъй като ще постигнем по този начин повече економически растеж, повече устойчиви работни места и това е особено важно. Аз подкрепям докладчика в това отношение. Благодаря. Сега Мария Тереса Санчес Смит има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на Мария за казаното, за конкретните аспекти, които засегна, нещо, което се нуждае на Европа. Има предизвикателства, свързани с реиндустриализацията. Ние гласувахме миналата година доклад в тази област. Има доста спад в промишлеността, в Европа. Сега промишленото производство от 20 на 7% е спаднало в, като дял от БВП. От дълги години Европа се фокусира върху услугите. 80% от иновациите идват от индустрията. Индустрията остава важна за развитието на Европа и могат да бъдат създадени по този начин много работни места. Ние се нуждаем от реална промишлена политика на европейско ниво, а не на от 27 отделни национални политики. Необходимо е също ангажиране на местно и регионално ниво. Тук има и презгранични аспекти, свързани а, с реиндустриализацията. Те се отнасят също до работните места, до а, екологосъобразните а, дейности, до териториалното развитие. Не винаги се отчита тези аспекти в различните мерки, които се предприемат за реиндустриализация. Мой доклад за творческите индустрии беше гласуван. Голям брой за работни места се създават именно в сектора на творческите индустрии. Това е предимство за създаване на работни места, особено за младите хора. Но необходимо е адаптиране на системите на обучение. Трябва да има тясна връзка между обучението и нуждите на предприятията, най-вече в сектора на промишлените производства. Благодаря. Виктор Бощинаро. Докладът на колегата е нещо, което приветствам. Считам също, че Комисията за регионално развитие не може да бъде единствената, която да говори за политиката на реиндустриализация на Европа. Не можем да отделим този въпрос от една по-широка визия относно нуждата от реиндустриализация на Европа. И това не трябва да бъде просто реиндустриализация, такава, която води до повече конкурентоспособност на глобално равнище. Факт е, че всички анализатори години след кризата започна, установиха, че страните, които се справяха най-добре с кризата, са онези, които имаха нужния промишлен капацитет. Китай засили своята роля на световните пазари. Има двустранен обмен. Тя засилва също своите позиции в глобалната економика и всичко това става едновременно. От друга страна имаме Германия в Европейския съюз. В условия на криза Германия беше по-слабо засегната економически в сравнение с други държави, които също е, имаха промишлено минало. Имам статистически данни от Европейската комисия относно търговския обмен между Европейския съюз и Китай. Това е един от ефектите на реиндустриализацията. Единствената държава, която има плюс в търговския си баланс с Китай, Що се отнася до промишлените стоки, е Германия. Това е излишък от 5 милиона. Всички останали страни имат дефицити. И най-големия дефицит е на Холандия с 49 милиарда дефицит. След това идват Италия, Испания, Франция и други. Какво ни показва това? Показва ни, че Имаме стратегия, която позволява да се намерят решения и ние трябва да използваме най-добрите практики, особено когато става дума за регионалната политика. Инициативата на колегите, които договаряха регламента за общо приложимите условия, разглеждат и аспектите, свързани с преместването на производствата. Друг елемент, който следва да отбележим, се отнася до това какво става на ниво Европа като цяло. Изместването на Запад и има катастрофални последици за изтока и всичко това се осъществява едновременно но тези производства се изместват не към източна Европа, а по-скоро към Китай, Виетнам, Азия като цяло. Така че има спад в промишлената политика и загуба на конкурентоспособност в Европа. Преди две седмици по телевизията видях нещо доста озадачаващо говореше за измами, за избягване на плащането на данъци в Европа. И тук действително има доста черни дубки, когато говорим за данъчни обежища и за данъчни измами или укриване на данъци. Има конкуренция между държавите членки в това отношение. Не само нямаме обща промишлена политика, но има и конкуренция между 27-те държави членки. Това води до загуба на конкурентоспособност в глобален мащаб. Ние можем да окажем подкрепа за научните изследвания, за развойната дейност. Съществува предложение на съвета Европейският съюз да стимулира инвестициите в научно-изследователската и развойна дейност, защото ние наблюдаваме една тенденция, която е, е противно на тази, която се наблюдава в други части на света. Китай миналата година е назначил на работа 7 милиона завършили а, университетите. Може ли да се представите какъв а, е мултипликационният ефект, когато назначавате на работа вишисти. Това създава определени предимства в економиката. Има и друг аспект, който беше подчертан от предишните оратори, а именно подкрепата за малките и средни предприятия. Малкото е красиво, но също е и много крехко, бързо може да бъде погубено. Малките и средни предприятия трябва да имат партньорство с реалната економика. Когато говорим за това, че малкото е красиво, но времено с това наблюдаваме, че има създаването на огромни компании, как можем да се конкурираме с гиганти като Китай и САЩ? И последното, което бих предложил, е да обмислим какво да бъде включено в търговските ни споразумения. Комисията не ни запозна с същността на споразумението за а, свободна търговия с САЩ, както и а, не сме запознати с а, същността на инвестиционното споразумение с Китай и други важни играчи в световен мащаб. Парламентът не участва в този процес, и ако парламентът не бъде ангажиран в по-голяма степен, това може да има отрицателни ефекти. Моята страна, например, е засегната от бедността и хората трябва да видят, че можем да се конкурираме в световен мащаб и то не само в нишови пазари, в пазарни ниши. Бюджетът обаче не допринася много за постигането на тази цел. Също нямаме и достатъчна визия. Е, искам да се извиня за дългото ми изказване. Ламбард Ван Нистеорой. Съвсем накратко няколко бележки от моя страна, ако позволите изслушах много внимателно казаното от господин Бощинаро за холандците. Ми не ви разбрах напълно какво имате предвид. А, за инвестициите сте имали предвид. Мислех си, че говорите за факта, че така имаме някои интересни характеристики в експортния баланс. Поне разбрах, че вие казвате, че при нас има забавяне. Може би защото ние имаме най-големите пристанища в Европа и това, което става, че много стоки пристигат на нашите пристанища. Те се внасят, съхраняват се, складират се и след това тръгват из цяла Европа. И е, там тази дейност се осъществява в Холандия. Ние зависим много от а, тази стопанска дейност, обаче тези стоки отиват в Германия, на други места. Но статистически не винаги вярвайте на цифрите. Гледайте какво има зад тях. И на второ място, Особено това, което аз виждам, е, че не само губим предприятия, но пък си връщаме някои високо специализирани индустрии. Това не винаги води до създаването на все повече и повече работни места, но по този начин нашите експертни познания, нашите иновации се запазват, нашия капацитет за новаторство се запазва и това води до роботизиране. Това, което виждам сега, са високо специализирани производства на автобуси, на пътнически автобуси, автомобили и всички тези производства се осъществяват от роботи. По този начин се създават възможности за запазване на производството и връщането на производството от други части на света. Трябва да разгледаме тази статистика. Още нещо. Казано от господин Матула преди малко трябва да разгледаме именно тези ключови технологии, които ни позволяват да осъществяваме напредък. Ние сме лидери в научно-развойната дейност, обаче пък следваме останалите в иновациите и прилагането на иновациите. Парите, които влагаме в рамката за иновации, не носят толкова ползи, колкото в Съединените щати и Япония в преодоляването на нови стъпки, в използването на нанотехнологиите, в економика базирана на биотехнологиите, протоника и така нататък. Това са новите постижения. Ако не ги запазим тях в Европа, ми те ще изтъкат. Те ще изтъкат абсолютно. Или ги използвате, или ги губите. Това е световна конкуренция и познания. И може би в този доклад може да има а, препратка към споменатото Таяни. Таяни представи наскоро а, в своя подход към индустрията и именно такъв тип разсъждения. Мисля, че това може да е полезно. И последна бележка по точка 5. Радвам се, че там споменавате а, тази стратегия за по-тясна специализация. Това, което ми липсва като цяло е Виждам, че в някои страни сега има а, нови инициативи, сбор от нови инициативи, а, които могат да доведат до договори за партньорство през следващите няколко години. Но това, което виждам по-малко, са взаимовръзките между регионите в Европа. Това е важно, а, защото този капацитет за познание за иновации европейски капацитет. Той не принадлежи на другите страни. За това тази европейска добавена стойност над това, което виждаме в отделните е, региони, може да бъде подчертано, а това е трудно, защото когато посетих Китай преди два месеца, посетих държавно предприятие в ИКТ и там те ми казаха, ми Европа е толкова плоска. Ами какво ми казаха те? Всъщност, че тези лидери на 27-28 страни всички се нахвърлят а, върху пая и взимат част от а, баницата. Обаче пък никой не говори за баницата и как тя ще изглежда през следващите няколко години. В този случай не можем да кажем, че ще имаме същото ниво на индустриална инициатива в всяка страна. Интелигентната специализация означава, че вие прекомбинирате елементите. И това ще доведе, да речем, в наноелектрониката. На този етап там има 4-5 големи центъра и те могат да кажат ми да отидем в Азия. Но заради концентрацията можем да запазим цялата индустрия, която е свързана с нанотехнологиите. Можем да кажем, ами правете избор, инвестирайте на правилните места и това ще се разпространи в посока на малките и средни предприятия, новосъздадените предприятия, така че, може би, бихме могли да включим част от този текст и съм готов да предложа някои изменения в тази насока. Но така или иначе, основата, която ви ни предлагате, е много добра. благодаря. Това беше последния ни оратор. Не знам дали Мария а, би искала да каже нещо. Благодаря много. Много благодаря за коментарите, за бележките. Съгласна съм с голяма част от тях. Разбира се, че настоящият дебат не включва изместването на економиката вън от Европа. Това би било съвсем различен, нов дебат, така че няма да се задълбочаваме, но можем да споменем необходимостта от фирмите да подпомагат развойната дейност, разкриването на нови работни места, новите технологии, върховите технологични постижения. Знаем, че именно такъв тип фирми биха ни изтласкали отново на върха. Съгласна съм с това, че промишлеността трябва да бъде финансирана и по-специално тези 4% от БВП, към които се стремим да бъдат генерирани от индустрията, в разбирана като върхова технология. Благодаря отново и смятам, че това е един изконно принадлежащ на комисията Реги доклад. Благодаря.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 ktoré robili vynikajúcu prácu, ale neboli prepojené s priemyslom. To znamená, je to dôležité, aby sa prepojil priemysel... O, pardon. Budú říkať v inom jazyce. Môžu říkať? Tečko, Funguje to? В об... Ще говоря чешки сега. Чувате ли ме всички? Разбирате ли ме всички? Да в периода 2007 до 2013 креативните индустрии не бяха подпомагани от структурните фондове, защото нямаше държавна политика, която да определя техните нужди и това, от което биха могли да се възползват. Смятам, че много кръгове, академични кръгове, всъщност не бяха взаимообвързани и нямаха контакти с самата индустрия. Поради тази причина смятам, че трябва да има тесни връзки между академичния свят и самата индустрия. Аз разполагам със свой собствен екип като политик, представител на регионите. Там имаме връзки с академичния свят и могат да се набележат отделни области. Например, смятам, че разходите за научно-развойна дейност в индустрията не могат да се отчитат като разходи при стопанската дейност в много страни. Поради тази причина трябва да наберем най-добри практики, ако е възможно, и да ги използваме при нашата работа. Добре, Мария, искате ли да отговорите? Не, в такъв случай може да приключим по тази точка. Единственото решение, което не е много оптимистично, крайният срок за подаване на изменения по причини, които са свързани с общия времеви график за този доклад, можем да, разполож... да разполагаме само с един ден за подаване на изменения утре до обяд. Утре в 12 часа. Защото трябва да се гласува през юли. Така че моля всички колеги да се мобилизират, които искат да подадат изменения. Много ви благодаря. Сега можем да преминем нататък към последната точка от нашия дневен ред, а именно проучването, изготвено от Европейската комисия с дирекцията за градско и териториално развитие за насърчаване на социалната интеграция в най-бедните квартали и как Европейския фонд за регионално развитие, използван за развитието най-вече на предградията. Мисля, че госпожа Черлина Вичева ще се изкаже най-напред, след това ще чуем нейните експерти. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. За мен е истинско удоволствие да представя пред вас работата, която е свършена по това проучване, поръчено от Европейския парламент по инициатива на господин Коцолино, член на Европейския парламент. Сега вече разполагаме с окончателния синтезиран доклад днес по това как насърчаването на социалната интеграция и на местата в областта на жилищото настаняване са довели до ползи и допринасят за решаването на проблемите в най-бедните квартали, чрез намеса в жилищното настаняване и чрез това, което сме осъществили като дейности в периода 2007-2013 година. Това проучване започна с преглед на политиката, но също така разгледахме различни казусни проекти в отделните държави членки. Идеята беше да получим обратна връзка и да поставим акцент върху добрите практики. Нашата идея беше, след обсъждането на резултатите, да разпространим а, самите резултати до заинтересованите страни, държавите, членки, регионите, градовете, така че и те да могат да се запознаят и да бъдат подготвени за следващия програмен период, що се отнася до проектите а, за регенериране на предградията. А, мога да го поговоря тук за допустимостта и как се разглеждаше допустимостта през този период 2007-2013, за да имате представа в каква правна рамка се осъществяваха, тези дейности. И след това ще дам думата на нашите експерти. Започнахме с много ограничена допустимост. Имахме регламент, който беше ограничил тези намерения отнесе само до новите държави членки, държавите членки, които се присъединиха след 1 май 2004 година. След това обхвата беше разширяван на два пъти. Първия път през 2009 година, а след това географската допустимост включи всички държави членки във връзка с енергийната ефективност, използването на възобновяема енергия в жилищните сгради. Втория път имахме разширяване на обхвата през 2010 година, отново за всички държави членки вече получихме одобрение за подпомагане на жилищното настаняване за маргинализираните общности. Тоест искахме да има обвързване на аспектите с други аспекти, социалния аспект, заетостта дори и някои инфраструктурни инвестиции в маргилизираните общности. Опитахме се да подходим цялостно, всеобхватно, защото разбрахме, че само на месеца в жилищното настаняване не може да има постоянен и продължителен ефект. Проведохме проучването и много се радваме, че парламента инициира този пилотен проект, така че ние да направим това проучване и да предоставим информацията за следващия програмен период. Е, може би нещо последно, което да добавя е, че по силата на Европейския план за възстановяване ние променихме някои от правилата за инструмента за финансов инженеринг и тук се договорихме, че можем да подкрепим енергийната ефективност и в вече използваните жилища. Така че Наистина имахме една много еволюирала правна рамка през целия период. За новия програмен период все още се провеждат обсъждания, въпреки че вече разполагаме с стабилни текстове за това как действията за жилищното настаняване ще се впишат в рамката на следващия програмен период. Но без повече забавяне, сега с удоволствие давам думата на нашите двама експерти Джон Дот и Ян Мартен Девет от Екорис които ще ви покажат а, с какви доказателства разполагаме на момента, как а, отговаряме на предизвикателствата, какви проблеми са решени и какви полуки може да си извлечем. Eh, Много ви благодаря, госпожо директор. Двама експерти са сред нас. Господин Ян Мартен Девет, който е директор на Екорис в Брюксел, а сред нас е и Джон Дот, който е, е, работи в Екорис. В Обединеното кралство, старши изследовател, вие решавате кой ще се изкаже първи. Добре, господин Ян Мартен Девет. Thank you, uh, Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, ще се опитаме да ви представим ключовите изводи от това наше проучване, което проведохме заедно с проучвателни центрове от Лондон и Будапеща. Когато започнахме работа по този комплициран, така да се каже, предмет на дейност и когато вчера с нощи подготвях изказването си, реших да взема като пример моята собствена сметка за електричество. Тя не е много висока спрямо моя приход, но това може би не е на случаят с всички. Това обаче може да се е, дължи на факта, че живее в добре и изолиран апартамент в Брюксел. През последните няколко години стана ясно, че много европейци не успяват да си платят сметките за парно, за електричество. Така че има вече нова категория бедност, енергийната бедност. През времето, на, през което протече нашето проучване 2007-2013, решихме да се съсредоточим върху именно това. Местните фактори, които играят на пазара на жилищното строителство. И така този интегриран подход бе първото ни, първият ни приоритет, първата ни цел, как стоят нещата в момента, конъюнктурно погледнато и какви биха могли да бъдат изводите от това за бъдеще. Три големи въпроса си поставихме, които след това бяха разбити на по-малки. Първият бе до каква степен вложенията в жилищно строителство отговарят, до каква степен отговарят на целите на нашата обща политика за възраждане на економиката. И освен това, как годишното финансиране се отразява на социалната цел, както и на целта за енергоспесяване вторият от тези два въпроса, а именно за големите предизвикателства пред проекта, отчете националните специфики в изпълнението на програмата. Практическите предизвикателства също бяха взети под внимание. А пък третият въпрос, свързан с полуките, с уроците, е свързан до голяма степен с това какво може всъщност да породи успеха на един такъв проект. Проучихме съществуващата литература по въпроса, където намерихме много подробности. След това проучихме в дълбочина 10 случая, 10 примера от 10 държави членки. Един от преждеговорившите каза, че статистиките са си статистики, но не гледайте само тях, вижте какво казват. И ние именно това направихме. Проведохме събеседвания с хора, с целеви групи, проведохме кръгли маси с обитатели на различни видове е, жилища, жилищни квартали, жилищни блокове. 10 случая, всеки един сам по себе си. Ако погледнете в първата колонка, ще видите географски къде са разположени. В е, Обединеното кралство, например, обхванахме 10, 10 общини – където определено имаше интерес от домакинствата към нискокалорийната енергетика. В Германия, държава, където финансирането на, от Европейският фонд за регионално развитие не е много популярно. Тук обаче имаме все пак един пример, където можем да говорим за възобновими енергии, използвани в жилищното строителство. В Естония, например, нашият случай се оказа свързан с социалните домове и с домовете за майки и деца. Там също видяхме, че могат да се постигат енергийни спестявания чрез нискокалори, нискоенергийни източници. В Франция също така имаме пример за спестявания, които могат за економии, които могат да бъдат постигнати в един крайен квартал. И накрая в Латвия, схващана като държава като цяло, имаме примери за енергийна ефикасност в жилищни блокове. Унгария, следващият пример, квартал от Будапешта и жилищни сгради, в които има определено проблеми, свързани с изолирането, както и с обитателите, които принадлежат на определена прослойка. Чешката република, друг един пример и следващ пример от Италия, свързан с енергийно, отново енергийно прегрупиране на жилищни сгради за социално слаби и граждани или за самотни родители. В Литва имаме друг пример за финансиране от фонда на програмата Джесика и последният ни пример е от Полша, от Полша със съответните инвестиции в стари части от града. Тоест имаме различно географско представяне от континента в това наше проучване. Както каза госпожа председателката, това проучване протече в времето по начин по който ни позволи да обхванем различни държави членки, включително някои от ново присъединилите се където се прилагат различни изисквания за подбор на проекти, които могат да се финансират от Фонда за регионално развитие. Разбира се, концентрацията върху създаването на економически стимули, разкриването на нови работни места продължиха да бъдат сред нашите приоритети, особено в търсене на това как да се облегчи, облегчат условията на живот на някои специфични социални групи, маргинализираните такива по-специално имам предвид. Въведохме различни тавани в различните държави членки за това какъв процент от фонда би могъл да се използва за финансиране на тези проекти. Това биха били в различните случаи 2% или 4% или в крайна сметка даже до 6% в държавите от Европа 12. Следно, средно обаче 4% от фонда се използват за финансиране в групата Европа 15. И така, последните данни, с които разполагаме, все пак са вече малко по устарели но показват, че от 1 до 2% от фонда се използват за финансиране на тези цели. Защо тази цифра не е по-голяма? Първо, защото имаше много малко време за адаптиране всъщност към местните изисквания на законодателството. Е, един регламент не може веднага да бъде бъде изпълнен, трябва да бъде приведен в действие чрез съответни правни инструменти. Програмите бяха вече стартирани, след като се постави въпроса за критериите, по които да се извършва подбора, така че някои държави членки просто решиха да не се възползват от този, тази възможност за финансиране. Унгария, Литва, Словакия, Румъния и Полша решиха все пак да се възползват и до и тук има значителни суми, които са използвани за финансиране. В Франция, Гърция, Огненото кралство и Италия, като държави принадлежащи на старите държави членки, са примери за ползване на финансиране с тези фондове. Благодаря. Тук приключвам и давам думата на колегата Дот. Really да, ще говоря <clears throat> за констатациите. Основната цел беше интегрирано възстановяване на градовете. Дали се намери отговор, трудно е да се каже. Има законодател, законодателни процеси, а, други аспекти, а, които трябва да се вземат а, предвид. Има някои проекти, които са в ход или току-що са завършили. Ние искаме да видим какъв е дългосрочният ефект. Всичко обаче се свеждаше до прогнози. Искаме да извлечем полки, които са интересни за бъдещето. Ако искаме да се обърнем към хората, които са най-нуждаещи се, към районите, които са най-необлагодетелствени, трябва да се предприемат целенасочени действия. Първите проекти бяха насочени към частни жилища. Националните програми не бяха насочени към зоните, които имаха най-голяма нужда. Когато разгледахме Франция, Италия, Обединеното кралство, където концентрацията върху се, се беше насочил а, дейността върху социалните жилища в подкрепа на хората, които имат най-голяма нужда, което не е изненадващо. Относно а, дали е необходимо да се прилага подход, а, който да е насочен към районите и общините, които изискват най-голяма помощ. Ние се базирахме на предишни изследвания на предходни програми, реализирани от Европейския съюз. Ефекта, който наблюдавахме и този, който очакваме да се появи в бъдеще, не е изненадващ предвид на, на законодателството и акцентирането върху проекти, свързани с енергоспестяващи решения. Латвия, Литва, Обединеното кралство, Франция имаха такива проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност. Проучванията показват, че това ще има социален и екологичен ефект. Процесът продължава, за да можем да констатираме как всичко това ще се отрази върху ежедневието на хората. Социалното приобщаване. Тук има, може би, три нива на ефект. Имаме частичен успех в Чешката република. Имаше успех в реализирането на програми за жилища за ромите. Тук ФРР допринесе за постигането на положителен опит. Също се отнася и за Естония. Там средствата се използваха за сиропиталища, за детски домове, но инвестициите не са достатъчни, за да се постигне нужното ниво. В Франция, може би, има някои не толкова видими подобрения в кварталите, но има известно подобряване на качеството на живота, на стандарта на живота. В Германия, въпреки че а, средства от ФРР не бяха използвани конкретно за жилищно настаняване, а, се а, вижда, че има съществен ефект от използваните средства за подобряване живота на хората. В Италия ние видяхме, че хората, които обитават тези жилища, работят заедно, създават се нужния капацитет, който ще допринесе за промяна в съответните общини. И накрая за Полша. Промяната в градоустройството, в подобряването на площада не е довела до по-голямо приобщаване на жилищите. Трябва да се реализират по-меки програми, но понякога се стига до преместване на хората, които реално могат да се възползват от направените подобрения. И това не е проблем само, който се наблюдава в Полша. Полша е глобален проблем. За економическия ефект. Тук ефектът не е толкова видим. Очаквахме да видим нещо по-измеримо, да видим сериозен ефект. Управителите на различните програми се надяваха на подобно нещо. Създаването на работни места, на умения са важни въпроси, но реалният проблем е как може да се измери ефекта дали е, за съответният е, район или за целия град или за региона. Работните места в Франция, Обединеното кралство и Италия е, бяха в центъра на вниманието и в останалите места бяха оставени тези въпроси на пазарните сили. В Чешката република имаше схеми за създаване на работни места, имаше промяна в инфраструктурата, като по този начин се е, увеличава нуждата от предлагане на различни видове услуги. И това допринася за интегриране на местното население. Стимулиране местните економики в Германия видяхме, че беше подобрена възможността на хората от тези райони да е, създават свой бизнес в Обединеното кралство беше разработена местна верига за доставки, свързана с проекта, който беше реализиран за жилищно настаняване. Беше направено нещо осезаемо, нещо измеримо, нещо положително. 19% от инсталациите в Италия бяха реализирани от литовски фирми. Така че по този начин се вижда, че има известен економически ефект върху съответният район. Когато разглеждаме казусите, важно е да подчертаем, че в Чехия, Германия, Обединеното кралство имаше възможност за измерване на ефекта. Имаше някои разочарования от процедурите. Действително, проектите не винаги водят до силна интеграция и не решават по-сериозните економически и социални въпроси. Също не се вижда толкова економически ефект. Тези проекти, независимо поради планиране или мащаб, или капацитет, или познания, не използват в максимална степен това, което може да се реализира в един проект за жилищно настаняване. Нещо, което беше отбелязано във всички проекти, беше липсата на оценка на по-широки економически и социален ефект. Можем да измерваме не винаги в киловати, но не можем да видим какъв е ефекта върху работните места, върху местната економика, върху ежедневието на хората. Тоест има нещо липсващо и за това трябва да се наблегне на този въпрос в бъдеще при подобни изследвания. Разбира се, жилищните проекти трябва да са проекти, които се реализират от специалисти в тази област, а не от транспортни специалисти, например. Обикновено имаше много добри специалисти, но те не разбираха точно за какво може да се направи в тези проекти, за които ставаше дума. Имаше недостатъчно разбиране. Всичко това беше доста непознато и това е голяма пропаст в, на пазара. Има и други недостатъци. Има случайно добри програми за жилищно настаняване, но свързани с тях проблеми. Често ставаше дума само за блокове или за отделни къщи. Нямаше един по-широк подход за целия регион. Хората, които получават апартаменти, добре, но проблемите остават на... в квартала, така че не всички проблеми се решават. Има интеграция там, където и преди имало интеграция, където има история на интеграцията. Друг въпрос е, е възможността за действие на институциите, споделянето на най-добри практики. Знаем колко големи са предизвикателствата в момента. Това едва ли ни изненадва. Грантовете по ФРР са най-широко използвани, но се използва също и финансиране по Джесика. Предоставянето на средства на частни лица. но често е необходимо да има сдружение на собствениците, за да се получи достъп до финансирането. Но на място хората, които са най-нуждаещи се, най-трудно се организират, най-трудно намират изразители на своите потребности. Необходимо е често съфинансиране или връщането на а, заемите ако предложите е, заем за подобряване на жилищата, едва ли трябва да се изненадвате, е, че не много хора проявяват интерес към подобни заеми, защото сега, когато света се разпада, едва ли не поради сериозната криза, хората не искат да задлъжняват допълнително. И често в много от общините казват, ние имаме толкова безработни, не можем да се позволим да се занимаваме с този момент с подобни проекти. Джесика е една от възможностите, за да може да се започне на чисто следващия период. Това би било чудесно решение. Хората, които ползват подобни жилища, трябва да участват в подобряване на квартала, но тук има огромни различия. Има такива, които ам, се организират по-добре, като в Германия, но има а, други, които прибързано вземат решенията си. Добрите практики става дума за добро разбиране, за участие на специалисти. Те трябва да разберат, че могат да се справят по-добре, ако се вслушват в повече хора. Участието по-често се фокусира върху етапа на планиране, но когато нещата се предвижат по-нататък, се забелязва не особено силно участие на обществеността, което означава, че те няма чувството за съпричастие към промените, които се случват около тях. Имаме е, също и подход, е, при който има някой водещ в квартала, да речем на дадена улица, след което е, се обяснява какво точно се е случило и останалите, живеещи на 15 улици по-нататък, след като чуят за подобренията, също желаят да се реализират такива и при тях. Достъпа до енергия многократно е подчертаван като проблем. Да, трябва да има повече енергийна ефективност. Това ще доведе до по-малко използване на енергия. Дали а, обаче средствата стигат до джобовете на хората? Има в някои случай увеличаване на разходите за енергия. И понякога е необходимо да му се обясни какво трябва да направят, за да намалят енергопотреблението си, защото някои просто след 5-6 месеца след като кранчето за газ е било непрекъснато отворено, установяват, е, че е, има решение за намаляване на енергопотреблението им. Средства по ФРР трябва да е, се използват за въвеждане на нови екологосъобразни технологии, за подобряване на енергийната ефективност. Това е положителното в този фонд. Ясно е, че от този фонд не може да бъдат решени всички проблеми на жилищното настаняване, но все пак, ако може да се помогне на хиляда души, нека да им се помогне. И сега някои от предизвикателствата. Знаете, че има предизвикателства с ваше позволение, благодаря ви, госпожо председател, сега съвсем накратко ще посоча основните предизвикателства. Мисля, че колегите ги, ги спомена, но може ли ги групираме последния начин. Сътрудничество между различните правителствени организации, местните правителства отдели са изключително а, важни. Тоест, трябва ни вертикално и хоризонтално сътрудничество, което понякога е заложено на карта. И знаете, че тук има нужда от повече участници, за да може тези дейности да бъдат бъдат наистина стартирани, особено ако желаете да постигнете напредък по един интегриран начин. Има нужда от различни секторни планове, независимо дали са за жилищно настояване, енергийна политика, саниране, на всички тези а, нива можем да имаме проекти. Тук трябва да има местни, регионални проекти, които са съвместими и трябва да се разработват заедно. И това е едно предизвикателство, което също е много значимо. Може би сте провеждали много дискусии тук във вашата институция за съвместимостта на различните правила и тук съвместимостта означава, че трябва да има връзки между е, е, Европейския фонд за регионално развитие и структурните фондове. И е, нещо, което е наистина изключително важно в настоящия климат. Трябва да гледаме и отвъд видимия хоризонт и трябва да се търсят възможности, въпреки въпреки че знаем, че а, тук в случая като че ли не се виждат на пръв поглед толкова голям капацитет. Ударението беше поставено върху а, публичните части, публичното участие, докато частният сектор също може да се възползва в редица държави членки. тези квартали се управляват от дружества на собствениците и понякога тези дружества са много по-трудно управляеми. Управителите на жилищните сгради трябва да кандидатстват сами за подкрепа, като трябва да получат гласовете на живущите в отделните апартаменти. И това е много трудно, особено като знам колко са кратки проектите. Лидерството е важно, местното лидерство, независимо дали от жилищните асоциации или от общините, от жизнено важно значение. Също така си отбелязваме и предложенията на комисията за следващия програмен период. И що се отнася до тази тема, мога да кажа, че предизвикателствата, които сме виждали в миналото, са решени по един качествен начин в новите предложения, защото интервенциите в жилищното настаняване отговарят на по-широко обхватните цели, програмни цели, които са набелязани за сътрудничеството. Поне онези, които са включени пряко или косвено в интервенциите при жилищното настаняване. Също така са очертани ясно и границите. Те са премахнати по-скоро, което означава, че може да има по-значителни инвестиции в тази област и нещо много важно, повече място за маневриране, повече гъвкавост, което е много важно на терен по отношение на жилищните дейности, които могат да се прилагат. Предложението все още остава свобода и различни форми на инвестиции, които могат да се а, правят. Наистина ще е възможно да се постави ударение върху енергийната ефективност, така че да се отчете и социалния компонент, но ще може да се стигне до по-балансиран подход, при който се отчитат и економич... економическите, и социалните, и екологичните измерения. Това означава един по-комплексен подход, който включва на по-широка нога въпросите за взаимообвързаността. И накрая сега тук виждате триъгълника който включва трите аспекта – економическия, социалния и екологичния. Виждаме, че има отделни позиции тук и отделните проекти имат различно въздействие и различни постижения. Но мисля, че мога да кажа, че финансирането на жилищните схеми чрез фонда води до много положителни резултати от много гледни точки. Но това въздействие най-голямо върху енергийната ефективност, следва социалното приобщаване, след това малко по-малко върху економиката но всички ние знаем, че се стремим към интегриран подход и този интегриран подход изисква по-ефективна политическа рамка, както на европейско ниво, така и на национално. Тази констатация е много важна. Новият програмен период трябва да предостави мотивите за постигането на такъв подход и в този смисъл сме умерено оптимистично настроени и за възможността да се реши въпроса за енергийната бедност. Но ще трябва всичко да се разглежда пропорционално, така че инвестициите по Фонда за регионално развитие няма да разрешат този проблем. Благодаря ви. Благодаря ви много за изчерпателната презентация. Имаме желаящи да вземат думата. Най-напред Мари Терес. Много благодаря, госпожо председател. И аз благодаря на на панелистите. Много, много пространно представяне и освен това конкретно. Това пък е, конкретно нас ни интересува с оглед на бъдещето на политиката за регионално развитие. През последните две години слагаме акцент върху градоустройствените планове и се радвам, че тази тенденция ще продължи през следващия програмен период. Повтарям, че териториалната кохезия цели равнопоставеност на различните региони. По-голямата част от населението, близо 68% от населението живее в градски региони и там се раждат около 75% от вътрешния брутен продукт на Европейския съюз. С други думи, съвсем не е мало малко по значение това, което ни занимава. Градското развитие, следователно, и в бъдеще ще продължава да освоява много бюджетни средства. Това, което изхарчихме през последните години, обаче, вие как го оценявате? Добре ли, смислено ли е било освоено? И до каква степен изхарченото, отреденото на маргинализираните социални групи е дало желаният резултат. Бих искала също така нещо друго да посоча, то ме вълнува особен, особено. Аз съм родом от Перпинян, Южна Франция. И историческият е, център и е, реформите, ремонтите, които се провеждат в е, момента там, са сериозно застрашени от липсата на средства. Освен това, местните търговци бакали затварят, защото не могат да издържат на огромната конкуренция на големите супермаркети. Историческите сгради знаем, че трудно се реновират, трудно се санират, остават да се рушат. Няма места за паркиране на коли. Транспортът не е достатъчно рентабилен, т.е. виждате, че всичко насочва към финансиране. И ние чакаме съответно като мана небесна фондовете за регионално развитие. Това, което посочихте, това, което ни представихте, е наистина много интересно, но към него искам да добавя аз сега вниманието, което трябва да обърнем на центровете, на централните исторически части на някои от нашите градове. Тук сега възможността отваря ни се, предоставя ни се изключителна възможност именно сега да поискаме специални средства за това. Тази политика понякога не е сред а, нашите първи по степен на важност приоритети като европейски депутати, защото идва, идва нещо винаги в последния момент, което изтласква а, е, предходното, но смятам, че може сега да използваме набраната инерция и да го предложим. Благодаря. Ян Олбрих сега много благодаря. Много благодаря за резултатите, които показват цялата слабост на системата, всички слаби места. И тук има истинско предизвикателство, защото си спомням, че последния период, преди 2007 година, имаше много задълбочен дебат дали жилищното настаняване е европейски проблем или не. Политическа дискусия се проведе и тогава се каза, че това не е европейски проблем и че не трябва да подкрепяме жилищното настаняване като цяло, най-вече, защото според принципа на субсидиарност това е проблем на общините, на градовете. И другият отговор беше, че ако се отчете факта, че тук става дума за частни строителни фирми и проблемът с държавната помощ, която ще се включи трябва да се спомене и във вашето проучване, защото някои от нас изпомнят фамозните дебати в комисията не в в Генерална дирекция конкуренция за примерите за социално настаняване в Холандия. Имаше един холандски пример, когато комисията взе решение за за възможностите за жителите да живеят в социални жилища, което показва на всички държави членки, че това не е само проблем на пари, а свързан с пари, а и с публично подпомагане. Защото тези жилищни жилища всъщност принадлежат на частни фирми. Тоест, жилищното настаняване, настаняване до този момент се третира като един секторен елемент. Напълно отделен, напълно отделен проблем, който се различава в различните отрасли за една част от политиците и комисията за социалното, жилищното настаняване е напълно социален проблем. Знаем всички тези проблеми, бедността, социалното изключване, социалната изолация, това е социален проблем. За други това е проблем на енергийна ефективност. И много беше хлъзгаво решението да се включи в регламента прекалено късно, т.е. тук е- се вписва и въпросът на Мария Терес, колко пари са разходвани беше прекалено късно просто тогава. Управляващите органи не искаха да препрограмират и да включват парите от Европейския фонд за регионално развитие. Друг аргумент е, че други държави членки има друга отделна система, която функционира за жилищното настаняване и затова някои държави членки не бяха готови да приемат тази политика. Тоест за някои енергийната ефективност. За други въпросът е свързан с строителните компании и секторната економика и се проведе този дебат, защото строителната индустрия е двигател на економиката като цяло. Това е един двигател, една движеща сила за много други части от економиката Днес положението е малко по-различно и всъщност не е толкова ясно при строителната дейност дали има действителен економически ефект. Тоест, това беше стария дебат, обаче все още въжи. Като докладчик по фонда все още мога да кажа, че наистина е заложен този проблем, но той е много отраслов, много секторизиран. Основното усилие ще бъде да се вклини в енергийната ефективност. Но не трябва да е тайна, че това трябва да е основния елемент и в Кохезионния фонд също така. Така че въпросът е какви ще бъдат социалните последствия от използването на ФРР за енергийната ефективност. Ако стигнем до политическо споразумение и жилищното настаняване е европейски проблем, трябва ни такова решение, но да решим, че е европейски проблем. Това е най-добрия пример, че интегрирания подход не е нещо теоретично, а практическо. Може би това е най-добрия пример да демонстрираме, че нещо може да е калейдоскопно с най-различни измерения и може да имаме социални последствия, економически последствия, и работата по този проблем ще е много трудна, но може да използваме този пример като опит да се интегрира цялостния подход. Вашето проучване е много ясно, но то не трябва да е просто една декларация, че трябва да се работи по въпроса. Може би въпросът е дали новите фондове по фонда трябва да се използват. Може би трябва да се използват интегрираните териториални инвестиции, защото наистина е важно да се включи този многоизмерен елемент. В противен случай това ще остави не просто една политическа декларация за енергийната ефективност. Ние не успяхме да включим в ФРР не само частното настаняване, но и публичното жилищно настаняване. Ще видим точно какво ще стане, но когато говорим за енергийна ефективност, ние говорим за сградите, което не е същото като жилищното настаняването. говорим за болници, училища и така нататък. Много компоненти има, които остават под повърхността и, и са скрити, защото няма интегриран подход. Трябва да заявим много ясно, че не можем да отделяме аспектите, да ги разглеждаме по-отделно в жилищното настаняване, както вие демонстрирахте. Може би това е една от малкото възможности да се покаже, че това не е просто един теоретичен лозунг, а може да се изпълни на практика. Благодаря ви, Илахин Зелер. Ja, vielen Dank auch äh, von meiner Seite für Ihren Vortrag. Много благодаря. Благодаря и аз за презентацията и за критичните нотки, които се долавяха в нея. Това всъщност бе оценка на подхода, който прилагат различните държави членки. Разбрах, че не става дума само за пари Става дума за стратегии, за подход, за сътрудничество на различни фактори. Посоченото от Мари Терес, а именно градоустройството, е регионална компетенция и тук се допускат грешки. Аз имам впечатление от Германия, източна Германия в моя конкретен случай, особено след политическите промени започнаха да се строят огромни молове, огромни търговски центрове по ливади и полета и натам се оттекоха всички фабрики, всички магазини, супермаркети и прочие пречи, в резултат на което останаха пусти градските центрове. Даже няма защо човек да ходи на разходка там. Няма какво да види. Ето в това се състои предизвикателството сега. Как да съживим центърът, как да го санираме от друга вече гледна точка. Жилищата жилището е едно от, една от основните тревоги на, всяка, на всяко човешко същество. Чухме тук, че много от жилищното социално строителство се извършва от частни фирми. С други думи, тук заинтересуваните са тези, които чакат настаняване, така и строителите, така на свой ред и тези, които покриват останалите услуги. Разбира се, междувременно чакащите настаняване живеят някъде оборотно, плащат найем на държавата. Тук влиза държавата на свой ред също като играч. С други думи, проблемът наистина има елементи на калейдоскоп – в а, някои градове, за съжаление, вече наблюдаваме разкъсване на социалната тъкан и това се вижда с прост око. Искам тук малко да кажа различно, противоречащо на Мари Терес становище, а именно, че всъщност първи парламентът посочи къде е болката – И парламентът, Европейският парламент, подчерта необходимостта от регионален дебат за възраждането на градовете и градските региони. Сега, разбира се, не сме единствени, имаме нужда от останалите, за да седнем заедно на масата на преговорите и да изнамерим най-разумното решение в Берлин, например, в центъра на Берлин има вече групи от емигранти, които почти не си взаимодействат едни с други. Това поражда недоверие и даже ескалация понякога на конфликти. Така че първият, първият подход, който аз тук предлагам е кварталният подход, да подобрим живота в квартала. А как може да се подобри социалния, кварталния а, климат, без да се привлече за, без да се привлекат за участие е, живущите там. Докато всички инициативи идват наложени отвън, няма да има промени, няма да има съпричастие. Така че, какво мога да ви предложа? Да комбинираме средствата от е, Европейския фонд за, регионално развитие и Европейският е, социален фонд, за да постигнем по-голям успех. Наскоро бяхме на двудневна мисия в Берлин и видяхме колко успешно се развива един точно такъв квартален проект, като този, който ви описам. Разбира се, нищо не става с штракване на пръсти, само това е, изисква време. Проектът, за който аз казвам сега, бе дългосрочен Финансирането съответно трябва да бъде също дългосрочно. По наши впечатления са необходими от 7 до 10 години, за да се вдъхне нов живот на един опустинял, ако мога така да кажа, квартал. И за това всъщност можем да разполагаме с финансиране от ФРР. строителите, строителните предприемачи, самите обитатели на квартала следва да бъдат привлечени за участие и от тук седне ще бъдат привлечени и други новодошли артисти, художници, занаячи, ако в квартал, където 80% от магазините и от бутиците са пусти, то тогава можем да започнем целенасочени дейности за това да им намерим нови обитатели, художници, артисти, тези колективи, за които току-що споменах. Разбира се, че може да се пести енергия, но това си има граници непрекъснато растат цените и това няма как да не покачва месечната сметка, колкото и да пестим от нея. Е, очевидно е, че не е достатъчно само енергийното саниране. Трябва, очевидно е, че не бива да го изоставяме, но най-напред трябва да санираме самите строителни дейности, преди след това да мислим за това как да подобрим енергийното им оборудване. Аз пак подчертавам необходимостта от обмен между държавите членки на равнище общини за да могат да обменят добри или лоши практики, за да могат е, да се получат останалите и в крайна сметка да надграждат над добрият опит на другите. Преди години, например, получихме директно подпомагане на онези държави, където има а, определено представени ромски общности. България, например, това би могъл да бъде а, случаят с турското малцинство, казва оратора. Това на свой ред породи миграционни потоци, където, като например Берлин, където дойдоха 40 000 представители на ромските малцинства и на други малцинства всъщност. Те няма да се върнат собствените, в собствените си държави. Очевидно имат намерение да останат там, където са в момента, а това на своя ред поставя проблеми с тяхната интеграция. И от тук идва добавената стойност на кварталното управление, за което преди малко споменах. И това е едно от предизвикателствата, които смятам, че трябва да си поставим. Ако градовете, където има такъв вид общности, по един, по една или друга причина не са съумели да създадат подходящата атмосфера социално, трудово, жилищно, то тогава бихме могли да използваме тези излишъци от фондовете, които държавите членки не освояват, за да ги прехвърлим именно към тези проекти. Благодаря. Бях много търпелива към теб, Йоахим, но няма да съм такава по отношение на останалите оратори, защото трябва да оставям възможност и за нашите експерти, и за е, директора за това всеки от следващите оратори ще има по две минути. А, две минути не са достатъчни. Добре, тогава две и половина. Аз съм изключително щастлив днес да констатирам, че когато започнахме да изготвяме доклада за Кохезионния фонд, аз разполагах само с емпирични аргументи за внасяне на изменения. Сега Разглеждайки резултатите от това изследване, поздравявам тези, които са го извършили. Съм радостен не защото това е нещо лично, но ние констатирахме нещо, което беше констатирано и от проучването, а именно нуждата от интегриран подход – това се прави сега за Европейския фонд за регионално развитие, за Кохезионния фонд, за които ще се прилагат еднакви показатели, например по отношение на енергията. Също подхода за изразходване на средства от различни фондове, не само от регионалния фонд, но и от фонда за социално развитие, както и от фонда за развитие на селските райони. Говорим също и за управление на множество нива. ФРР се управлява на местно, регионално ниво, докато социалния фонд се управлява на национално ниво. Но трябва да се прилага принципа на управлението на много внима, нива. включването на важни неща, като когенерацията, подобряване на ефикасността за топлоснабдяване, едно, енергоснабдяване и прочие, също използването на повече възобновяеми източници на енергия. По този начин ще постигнем по-добър енергиен микс и ще намалим и емисиите на со 2 защото работим по въпросите, свързани с адаптирането към промените в климата. Аз съм доста ентусиазиран. Успяхме да намерим решение за местни работни места, не само за подобряване на външния вид на градските зони, но и създаване на устойчиви работни места, създаване на по-добра среда за малките и средни предприятия в бъдещия програмен период, непрекъснато намаляване на емисиите на СО2 от градските зони. Това беше подкрепено и от други проучвания. До 40% от емисиите а, са от градските зони именно. Ние успяхме да а, намалим този процент и вие го потвърждавате. Има и значително намаляване на това, което домакинствата плащат за енергопотребление. Енергопотреблението също е изключително важен аспект, ако искаме да постигнем целите заложени в стратегия 2020. Ние ще постигнем устойчив социален ефект не защото хората ще плащат по-малки сметки, но те ще констатират, че Европа е нещо добро за тяхното ежедневие. Ние ще ги убедим, че има и сериозни социални резултати чрез създаването на местни работни места, които да са устойчиви. Говорим за местната економика, за хоризонталният ефект, не говорим за големите национални компании, Става дума за това да се отговори на конкретните потребности на а, общините. Необходимо е да съществуват национални стратегии за благоустройство, за развитие на селските райони, за енергийна ефективност. Без тези национални стратегии ще можем да работим, но на по-малък на по-слаб мащаб. 80% от кохезионните фондове и от ФРР, но останалите 20% ще се предлагат на местно и регионално ниво. Това ще бъдат допълнителни средства, за да могат да се подобрят и условията за жилищно настаняване. Това беше накратко от мен. Аз съм изключително доволен и отново искам да благодаря за това изследване, защото потвърждава колко полезна е кохезионната политика в тази конкретна област. Госпожа Манеско, ако говорите обаче прекалено дълго, ще останем без превод за следващите оратори. Аз ще се опитам да бъда кратка. Искам да поздравя авторите на това изследване. То показва, че въпросът е европейски и се привеждат аргументи, които ние сме привеждали през годините също с по-голяма и по-малка доза на успех, но става ясно, че това е действително европейски въпрос – Господин Целер спомена, че изправени при толкова много предизвикателства, а, ние трябва да държим сметка не само за а, новите, но за старите държави членки. Румъния, може би, е една от най-необлагодетелстваните. Ние винаги се опитваме да поставим пред комисията въпроса за жилищното настаняване като европейски проблем. Ние имаме доста жилища от 60-те години. Те имат сериозни проблеми с енергоснабдяването, социални проблеми и всичко това има енергиен, економически, социален ефект. Затова ако бъдат направени такива инвестиции в жилищното в жилищния фонд ще се постигнат множество положителни резултати. Има редица интегрирани действия за благоустройство. Това може да се осъществи на местно ниво чрез интегрирани териториални инвестиции, защото трябва да се прилага този интегриран подход на всички нива. Средствата по Кохезионния фонд за пръв път ще могат да се използват за пряко подпомагане на жилищния сектор. Беше е, използван Европейския фонд за регионално развитие, могат да бъдат увеличени финансовите е, средства, но трябва да използваме не само тези инструменти, а именно фонда за регионално развитие, кохезионния фонд, е, как може да се използва в по-голяма степен Джесика, както и други инструменти, след като говорим за интегриран подход, за да бъдем по-ефективни и за да не оставаме само на теоретично ниво, а действително да направим тази политика, която е толкова важна, по-ефективна и за следващия програмен период да наблегнем на нуждата от нови инструменти. Джесика е много полезна, но трябва да се намерят и допълнителни инструменти. Надявам се това да може да се осъществи. Никос, моля да бъдете максимално кратък. Бяха споменати вече много от нещата, които аз подкрепям също. Най-уязвимите слоеве от обществото се нуждаят от тези програми в най-голяма степен, но те имат затруднения в кандидатстването по тези програми. Ако защото може да се изисква съфинансиране, което може да е проблем за тях и дори да получат такова съфинансиране, може би лихвените проценти ще са твърде високи. Това ги изправя пред а, трудности. Ако има различни мрежи за подкрепа от местните власти, някои от проблемите могат да бъдат решени, но ако местните власти не са в състояние да окажат а, подобна подкрепа, тогава сме изправени пред пълна невъзможност тези хора да получат достъп до програмите. И това е проблем, който наблюдаваме в момента. Много хора нямат възможност да плащат сметките си, живеят в порутени жилища, и е необходимо саниране на жилищата им и изобщо цялостно възстановяване на квартала. Има и допълнителен проблем, който беше упоменат от някои от колегите. Тези хора се боят, че ако бъдат бъде подобрено състоянието на техните квартали, те ще бъдат принудени да напуснат, защото ще нараснат сред, разходите за инфраструктура, сметките и прочие. Не зная дали искате накратко да вземете отношение по казаното. Съвсем накратко, да, много ви благодаря за всички тези коментари. Три коментара имам от своя страна. Госпожа Санчес спомена 20 uh, милиарда пакетът, който е отделен за жилищното настаняване, но всъщност говорим за милиард и половина евро. Сумите са доста по-малки, но са доста значими в същото време. Господин Олбрехт попита за социалните последствия. Наистина не знам съвсем точно, защото не сме ги измерили, но а, моят съвет би бил към участниците да бъдат много конкретни по отношение на своите цели, що се отнася и до показателите и измерването на тези показатели, защото това е една област, при която нямаме толкова точни измерители. И на трето място, казаното от господин Зелер. Да, не е много хубаво, обаче сметката ви за ток няма да спадне много, защото цените стигат някакви космически нива. А, и трябва да се разглежда разгледа най-напред базовия сценарий, може би. Тоест, ако не се правят инвестиции, то в този случай, може би, енергийната сметката за ток ще е дори още по-висока. Това е много важен въпрос и може би предизвиква така особено раздразнение, <laughs> обаче жителите много често не виждат спад сметката си за ток. Благодаря. И може би наистина от комисията ще разпространим документа. Господин Дот, нямате коментари. Госпожо Вичева, имате ли коментари? Много ви благодаря наистина винаги виждам доказателства, че контекстът е много по-широк и че въпросът е много по-комплексен. Ще хвана само някои отделни елементи. Секторният подход за в бъдеще, например. Сега имаме доказателства от миналото, но нека да гледаме към бъдещето. 20 милиарда, не знам как сте ги изчислили, 5% от ФРР, не, тук говорим за по-малки суми, не може да са такива. За момента правим изчисленията. Сега по отношение на секторния подход. И това изказване за това дали жилищното настаняване е въпрос на субсидиарност и трябва да се реши на по-низко ниво. Трябва да кажа, че жилищното настаняване гледна точка на политиката за сближаване е, е свързано с отделни въпроси, т.е. това не е въпрос, върху който поставяме ударение персе. Тук имаме и други цели, които трябва да се постигнат. Едната от целите е енергийна ефективност, просто защото разбираме, че 40% от емисиите от въглероден диоксид са свързани именно с тези проблеми на енергийната ефективност. Ето защото сме включили жилищното настаняване. Още нещо, социалното приобщаване. Трябва да ги сближим тези две цели. Тези а, криви да се пресекат, защото ако имаме веднъж цел енергийна ефективност, друг тип социално, друг път социално настаняване. Така няма да стане. Трябва тези две цели да се пресекат, за да имаме такова развитие за такава, такъв план, извинете, за стабилно градско развитие. Стратегически подход. Да, наистина градския подход, тези 5% за следващия програмен период, минимум 5%, бихме искали да са обвързани с стратегически подход, който обхваща всичките пет аспекта. Така че като цяло жилищното настаняване е много сложен въпрос въпрос. Към него трябва да се подходи с един интегриран подход, така че наистина да се постигне необходимия резултат. Друг важен въпрос е как точно да подходим към въпроса в сътрудничество с местното ниво, като да правомощяваме общностите. Всички тези въпроси са много трудни на на практика. Но поне от регулаторна гледна точка, мисля, че вече се докосваме до решението на тези проблеми. И начинанието за препрограмиране наистина гарантира, че тези въпроси се разглеждат добре в отделните програми, така че да можем да постигнем успех при процеса при приложението. Знам, че времето ми е ограничено, но сме готови за, на бъдещи дискусии. Много благодаря за всички толкова ползотворни отзиви ви благодаря и за колегите експерти, за това, че свършиха чудесно своята работа и ни предоставиха тази извънмерно ценна информация. Благодаря ви. Мисля, че можем да благодарим на експертите, на комисията. Приключваме работа по тази точка. Приключваме за днес следващото заседание на 10-11 юли за три сесии. Благодаря ви. Благодаря и на преводачите за това, че останаха по-дълго. Благодаря ви.